So, ich hatte ja die Hoffnung, dass möglicherweise. Така. Е, щеше ми се да се понапълни още залата. Наистина, доста е рядко да започва заседанието в 14.30, е, а не в 15. Е, може би затова колегите още не са тук масово. Но благодаря на тези, които са тук на време и нека да започнем нашата работа днес след обед. Привет съм с добре. Дошли нашите гости, министъра на правосъдието в Копенхаген, който ще ни представи програмата на датското председателство и незабавно давам думата на министър Мортен Поцков. Той ще бъде сред нас до 15.30. Ще можем да му задаваме въпроси. След това ще дойде на негово място министъра на стопанската дейност и растеж. Благодаря много, господин председател. Благодаря на вас, благодаря на депутатите в залата, благодаря ви за възможността, която ми давате да изложа приоритетите на датското председателство в шесте е, области е, на дейност, свързани с тази комисия. Е, Дания поема председателството на съвета в един доста труден момент – това е огромна задача, огромна отговорност и ще трябва да започнем политическа дискусия по много важни теми, важни за развитието на нашия общ европейски проект. Ние ще си сътрудничим тясно в тази дейност – факт, който аз приветствам и се надявам, че заедно ще постигнем отлични резултати, отговаряйки на очакванията на европейските граждани. Аз високо ценя Европейския парламент, както и работата на депутатите и това мое уважение, този респект само се засилва от контактите, които осъществих през последните дни. Благодаря за ангажимента ви с вашата ангажираност, проявена на всяко едно от заседанията. Що се отнася до конкретните дейности, които ни предстоят, мога да ви кажа, че ще се възползваме от експертния опит, експертен международен опит на магистратите. Моите колеги, аз самият, представителя ни в Европейския съюз, всички, които заемат ключови позиции в рамките на датското председателство, ще си сътрудничим а, активно с вас, Европейския парламент. Така че е, при, е, приканвам всички вас да се свържат с председателството на съвета всеки път, когато намерите това за необходимо и вратата на датското председателство винаги ще бъде отворена за вас. Обръщайте се към нас при всеки въпрос, който очаква своето решение. А, нека сега да ви изложа някои от а, приоритетите на нашето председателство. Искам да подчертая на първо място фактът, че ще работя и по други теми, по други приоритети, не само тези, които ще изложа пред вас днес. Ако имате допълнителни въпроси, моля ви, задайте ги. Ще ви дам отговор. И така, на първо място ще спомена преговорите по ревизирането на регламента Брюксел 1. Това е много а, технически наситен направен акт. Регламентът Брюксел 1 е един от основните а, текстове за сътрудничество в гражданско-правната сфера. Преговорите, които предстоят, са значими и доста сложни. И ние в съвета високо ценим конструктивния подход на докладчика по тази тема по време на дискусиите, проведени в рамките на полското председателство. Факта, че Европейския парламент счита това ревизиране за основен приоритет, улесни работата на съвета. Така че с удовлетворение мога да кажа, че участвах в разработването на тези основни насоки на заседанието на 13 и 14 декември 2011 година на съвета. Намеренията на датското председателство са да се постигне максимален напредък по тази тема по време на председателството. Надявам се, че благодарение на тези преговори ще постигнем споразумение на първо четене с парламента. Друг важен, важна тема е, е предложението за регламент, е, свързано с е, наследственото право. По тази тема е, доста усилено се работи и в съвета, и в парламента. И наистина искам да подчертая а, своята удовлетвореност от конструктивния подход на комисията. Именно за това е, смятам, че ще бъде постигнато споразумение между парламента и съвета по тази тема. Както знаете, има известни въпроси, е, проблеми в съвета, които са предмет на дискусия. Е, но искам да уверя вашата комисия, че на този етап вече използваме значителен ресурс, така че да бъде решен този въпрос. И в тази сфера вече сме участвали в неформална дискусия с Европейския парламент. Разговори, които започнах още по време на полското председателство. Наистина много конструктивна беше тази дискусия и целенасочена. Надявам се, че по време на датското председателство ще бъде намерено решение а, и ще бъдат преодоляни всички препятствия, които съществуват в съвета, така че да се стигне до споразумение с Европейския парламент. Следващата тема е свързана а, с, закон за европейски продажби. А, европейския а, за потребителите. Това е а, приоритет и е а, прекрасно, че парламента възнамерява и комисията възнамерява да организира поредица от обсъждания на тази тема. Ние подкрепяме подобна инициатива. Комисията внесе предложение и на политическо равнище, в съвета или в парламента, трябва наистина това предложение да доведе до растежа, от който се нуждае европейската економика. Това е доста комплексно предложение и не е тайна, че има държави членки, които имат доста е, скептична позиция е, по този въпрос подкрепени в това от организациите на потребителите и на търговците в Европа. По време на дискусията в съвета ние съсредоточихме вниманието си върху факта, че предложението не трябва да доведе до допълнително осложняване на ситуацията – то е наистина комплексно, сложно предложение и за това е много важно да се проведе дискусия по същество. А, също така бих споменал и за регламента за взаимни мерки а, на закрила в гражданско-правната сфера, така че да се подобри закрилата, защитата на жертвите. Смятам, че това предложение а, ни а, позволява да а, направим това разграничение за гражданите. така че Европейския съюз да се доближи до гражданското общество и да постигне значителен напредък при защитата на лицата. Надявам се, че наистина ще постигнем значителен напредък по тази тема, която също се вписва в нашите приоритети. От гледна точка на съвета, мога да кажа, че разчитаме на конкретна размяна на мнения с парламента по тази тема, така че да се постигне споразумение на първо четене. Последната тема, която бих искал да изложа пред вас, е свързана с предложение на комисията за е, ревизиране на правилата за защита на личните данни. Както знаете, комисията а, изложи а, своето предложение, предложение за регламент, и, а, което да замести директивата за закрила на личните данни и предложение за директива, която да подмени а, правните рамки от 2008 година, отново свързана с защитата на личните данни. С голям интерес очакваме това предложение на комисията и същевременно председателството ясно осъзнава значимостта, която отрежда Европейския парламент на тази тема. Възползвам се от случая, за да подчертая пред вас, че за нас закрилата на гражданите и защитата на личните данни са сред нашите основни приоритети. Разбира се, нямам възможност да коментирам на този етап по-задълбочено предложението на комисията, но председателството разчита, а, че това предложение ще бъде амбициозно и ще обхваща различни правни материи. Датското председателство ще направи всичко възможно за това държавите членки ясно да изразят своята позиция по предложението на комисията. Можете да бъдете убедени, че ние ще работим и ще направим всичко възможно, за да се постигне напредък по всички тези приоритетни теми. Предвидели сме а, ден, а, в който ще се работи в отделните работни групи по тези въпроси. Разбира се, оставаме изцяло на ваше разположение и ще а, откликнем на желанието, изразено от парламента. Това накратко исках да изложа пред вас по отношение на нашите приоритети. Аз съм голям любител на дискусията и съм готов да отговоря на вашите въпроси. В заключение отново подчертавам, че датското председателство на съвета – приветства а, плодотворното сътрудничество с парламента. И а, ние разчитаме на един позитивен диалог на всички равнища. И всъщност съвета, комисията, парламента работят за изграждането на една по-добра Европа. Ние трябва да откликнем на това предизвикателство – като се вслушваме в гласа на гражданите, които представляваме. Убеден съм, че работейки заедно в дух на конструктивен и позитивен диалог, ще можем да постигнем желания напредък. Напредък, който ще е в полза на европейските граждани. И ние се ангажираме с конкретни резултати по тези въпроси. Знаете, че благодарение на тясно сътрудничество и конструктивен диалог можем да се възползваме максимално от силите, с които разполагаме. И наистина ние, ако се опрем на тези сили, на този диалог, ще можем да осъществим тези приоритети, които ви изложих. Благодаря. Господин министр, благодарим а, за изложението. Ние също очакваме конструктивен диалог с датското председателство. Благодаря ви за това, че засегнахте толкова много въпроси, които са и в нашата програма. Предстоят много дебати и сега ще дадем въпрос на представител на НП, който ще зададе въпрос. Благодаря, господин председател, господин министър. За първи път имам възможност да разговарям с датското председателство, тъй като не, успях да отида до Копенхаген. Благодаря ви за сбитото и ясно представяне на приоритетите на датското председателство. Много е полезно всичко това. Всички ние Знаем, че мандата на парламента е 5 години, а на председателството 6 месеца. Това естествено ограничава вашите възможности, но всяко председателство, независимо дали започва, продължава или приключва някакъв а, законотворчески процес, прави големи усилия да постигне максималното. Затова виждам, че а, е, вие е, определено не започвате от нулата и трябва да ви поздравим за това, че с такива усилия работите по приемствеността. Аз много се радвам в качеството си на докладчик да ви кажа, че имаме прекрасни взаимоотношения с постоянното представителство на Дания тук в Брюксел. И възнамеряваме да продължим тези прекрасни контакти в бъдеще. Както самия вие казахте, директивата Брюксел 1 с нейните поправки предстои да бъде разглеждана. Има споразумение между съвета и парламента. Ние сме готови наистина, на прага сме на приемането на един инструмент, който ще бъде един от най-добрите правни текстове, които сме приемали през последните години. А сега да се занимаем с конкретната работа. Може би трябва да говорим по отделните а, дейности, за да не се стигне до объркване. А, примерно екзекватурата и други твърде сложни понятия, с които боравим, а, въпросите, свързани с арбитража, които обхващат трети страни. Това са все сложни и важни въпроси. Трябва да ги обсъждаме по-отделно, един по един. Председателството и парламентът работят в много добро сътрудничество. През следващият етап от работата на съвета трябва да се изясни а, какво искат да постигнат отделните държави членки. В началото на февруари предстои следващата ни среща и тогава мисля, че ще стане по-ясно какво предстои. Без да прибързваме, но и без излишно да протакаме, ще ви кажа, че ще се опитаме да работим максимално експедитивно и в съвета, и в парламента. Позволете също така да ви благодаря и да кажа, че според мен вие взехте някои много мъдри решения. Няма да излезем извън рамките, които е заложила комисията, що се отнася поне до Брюксел 1 защото в противен случай нещата ще се осложнят допълнително, а те без това са достатъчно сложни. Намираме се, така да се каже, в момент, в който е добре да отстъпим крачка назад, за да видим точно как изглежда цялостната картина и да не си затваряме вратите, да оставим всички врати отворени, за да можем да вървим напред. И така, благодаря ви, че сте при нас. Благодарим ви за амбициозните планове, които имате в една твърде сложна сфера. Ще трябва да се извиня, защото ще се наложи да излеза. Моята делегра... делегация обсъжда един между правителствен, едно междуправително правителствено споразумение. Освен това, хакерите са нападнали един от, държавни, един от сайтовете на полското правителство, така че извинявайте, ще се наложи да излезя. Благодаря. Аз също съм се включил в списъка на ораторите. Парламентът прие доклада Уолис миналото, миналото лято. Ние приветстваме предложенията на комисията. Съзнаваме проблемите, които всичко това, този доклад създава за някои от заинтересованите страни в някои от държавите членки, но мисля, че е прекалено рано да започнем да говорим за проблемите с съвета. Мисля, че в началото се провеждат срещи и слушвания в парламента, за да се чуе какви са желанията на заинтересованите страни. Комисията доста бързо реагира в хода на тези консултации с заинтересованите страни парламентът като представителният орган на гласоподавателите може да се занимае с малко повече подробности извън тези консултации. Хубавото обаче е, че съветът се ангажира с тези дискусии и парламентът приема предложенията на на комисията съветът също участва. Много е важно всички ние да участваме в тази процедура, взаимно да се информираме и да, да можем съвместно да решим каква да бъде следващата стъпка, която да предприемем. Виждам, че господин Лехнер иска да, поем, да вземе думата по закона за наследствата. Благодаря много и благодаря на датското председателство. То е изключително енергично по този въпрос. Мисля, че казахте, че по този особено сложен въпрос може да се стигне до споразумение в съвета. Ако съветът може да стигне до някакви резултати, парламентът няма да а, бъде извън, да, да бъде изключен от това споразумение, но е важно а, нещата да вървят напред. Ще кажа съвсем откровено, тук става дума за цяла поредица от трудни въпроси, по които трябва да се взимат решения. Някои от тях вече са разрешени, но ако нещата продължат Ако продължим да да вървим на, да, с една крачка напред, последствие крачка назад, нещата много ще се проточат. Така че нека да се опитаме да постигнем резултати в съвета. Не зная дали за вас това ще бъде едно необходимо и достатъчно условие за да се върви напред, но нека да си кажем откровено, че тук има един проблем и то е обективен. Това е въпрос, който ще трябва да бъде разрешен. Благодаря, госпожа Регнер. Благодаря, господин председател. Няколко кратки бележки. Съгласна съм с казаното от господин Свиев. И аз също искам да поздравя председателството за отличното сътрудничество, поне до този момент. Вие съвсем наскоро поехте председателството и успяхте много бързо да общувате с всички, да се свържете с нас, дори и по някои неконвенционални начини. И а, искам да ви поздравя за това. Има няколко а, комисии, които в парламента се занимават с правните въпроси. От това, което виждаме до тук, разбираме, че е необходимо а, да се направи повече за защита на данните на служителите. В националното законодателство а, няма достатъчно защитни механизми а, за личните данни, които служителите предоставят на своя работодател. Така че мисля, че това би трябвало да бъде а, една тема, която да ни занимава по основните приоритети на датското председателство. Ще ми се малко повече внимание да бъде отделено на вътрешния пазар и неговата консолидация, економически растеж. Искаме Европа да бъде динамична. Тук има различни правни инструменти, с които би трябвало да се занимаем. Вие споменахте закона за продажбите, за търговията и казахте, че искате по-добра правна рамка и за економическите субекти и за потребителите. Точно това е важно. Важно е всички заинтересовани страни да бъдат включени в консултациите, които вие споменахте. Нищо не бива да попречи на този проект. И няколко думи за Брюксел едно. Сътрудничеството с председателството по тази проблематика е отлично. Споменахме някои конкретни моменти. Позволете да повторя един от тях. Предисторията тук е трудна. Комисията е ограничена в своите правомощия. Или по-скоро тя е избрала ограничени възможности за промени. Желая на датското председателство много успехи по изпълнение на дългия списък с приоритети. Благодаря. Сега давам а, думата на вас, господин министър. Благодаря. Благодаря за многото и хубави въпроси. Както почитаемите делегати посочиха, Наистина дневния ни ред, програмата ни е кратка, но включва много сложни теми. И това е наистина много сериозен приоритет за председателството. Добрата новина е, че в много отношения ние сме близо до приключване на споразуменията и подписването им. Позволете да подчертая отново че ще направим всичко по силите ни да приключим онези досиета, по които действително съществува възможност да постигнем споразумение. За съжаление, господин Суевка, а, излезе, но и някои други а, депутати ми зададаха подобен въпрос, а именно преразглеждането на регламент Брюксел 1. Позволете няколко думи да споделя с вас по отношение на регламент Брюксел 1. От политическа гледна точка мога да кажа, че това е успех. Успяхме да създадем инструмент, който работи. Това е един успех. Очевидно, необходимо е доста често да внасяме изменения и в успешните инструменти. И господин Славка попита за а, разширяване на правомощията по отношение на осъдени в трети страни. Ние решихме следващия петък по време а, заседанието в Копенхаген да поставим именно тази точка в дневния ред. Искам да подчертая значимостта на постигането на решение и в тази област, но съгласна, съгласен съм с вас – И съм съгласен с въпросите ви. А именно, нека да разглеждаме а, проблемите един по един. И тогава, надявам се, ще можем да се ориентираме към окончателното приключване на въпросите. Господин Председателю, вие ме попитахте за Европейския закон за продажбите и за потребителите. Имах възможност и на друг форум да кажа, че темата е много сложна. Обхваща се аспекти от стопанската дейност, е, потребителските организации са засегнати, търговията също така е включена. И както председателя каза, необходимо е да проведем задълбочен дебат сега. Намерението на датското председателство е да съсредоточим вниманието си върху перспективите за ръст в областта на европейските продажби. И в тази връзка важно е всички участващи страни да направят необходимото, кое, което е и по силите им, за да можем да постигнем споразумение. Участниците са от изключително важно значение. Има нужда от дебат, но трябва да участват всички заинтересовани страни. По време на датското председателство, уверявам ви, ще има а, е, диалог, който ще се води в тясно сътрудничество с Европейския парламент. Много е сложна материята, трудно се водят преговори в съвета, това не е тайна. По-нататък. Зададен ми бе въпрос относно а, наследственото право. Господин Лехнер имаше въпрос, свързан с ето. Много близо сме до окончателното приключване на досието. Ще направим всичко по силите ни в тази посока. И мисля, че въпреки, че сме близо до приключване на темата, все още има нужда от диалог с Европейския парламент, за да преодолеем и последните препятствия. Все още съществуват такива. И ще приемем този документ в рамките на датското председателство. Може би е нужно малко по-гъвкаво да подходим по отношение планиране на преговорите, но ние бихме желали да намерим такова решение в областта на наследственото право. Както бе заявено, съвсем справедливо, пък какви са препятствията? Възстановяването на даренията и екзекватурата. Необходимо е да сближим различията, да водим дебати в съвета по този въпрос и надявам се, че ще можем да поддържаме позитивен дебат по това досие и с Европейския парламент, за да можем да преодолеем препятствията. Има граждани, които имат нужда от този инструмент. Най-лесно би било просто да оставим нещата така, както са, но трудностите ще се увеличават, ако подходим по този начин. Просто трябва да запретнем ръкави и да започнем преговори отново. Благодаря, госпожа Екнер за казаното от вас. Ще продължим диалога и в неформален план. Важно е да има диалог по отношение на всички нерешени въпроси. Както казах, много от тях вече сме близко до финала. И един от проблемите, на който вие се спряхте, е продължението за защита на данните, особено по отношение на работниците – Предложението вече е на етап изслушване и сега синдикатите е, ще могат да представят своето становище на изслушванията и както казах в уводните се думи, надявам се, че ще се умеем да изградим нужния диалог и ще можем да предвижим досието. По същия начин стоят е, нещата и в, е, по отношение на закона за продажбите и потребителите. По наше мнение, бихме желали да разгледаме темите, освен от гледна точка диалога с заинтересованите страни, разбира се, в интерес на всички е да се води този диалог – но много е важно да добавим и перспективата на ръста по един много по-ефективен начин, защото когато вътрешния пазар е по-резултатен, тогава естествено ще може по-адекватно и по-успешно да се прилага Европейския закон за продажбите. Вие също засегнахте е, Брюксел 1, както и правата на работниците, стачките и синдикатите – вече сме водили подобен дебат. И колкото и човек да е настроен а, позитивно, просто технически не е възможно да осъществим една дълбока дискусия, задълбочена дискусия сега. Уверявам ви, такъв дебат ще бъде проведен но на този етап от преговорите, за съжаление, не можем да се заемам с този въпрос. Мисля, че това е, са моите отговори. Благодаря. Благодаря, господин министр. Желая ви всичко най-добро по време на предстоящото председателство. В хода на преговорите ще се срещаме, ще разговаряме, ще се срещнем и на заседание на комисия през месец юни. Желая ви успех. Благодаря.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

So, dann darf ich ganz herzlich in unserer Mitte begrüßen Herrn Ole Sohn, den Wirtschaftsminister des... И така, добре дошъл на министър Олесон, министър на стопанската дейност и растежа на Дания. По време на председателството следващите 6 месеца. Той отговаря за другите дейности, които са включени в правомощията на настоящата комисия, така че той също ще представи другата част от приоритетите на датското председателство. Благодаря ви за любезното посрещане и за поканата да говоря пред правната комисия. Радвам се, че от тук нататък предстои да работим заедно и да обсъждаме въпросите, които са важни за датското председателство. Честито и на господин Лине, честито за това, че бяхте преизбран като председател. Радвам се, че ще имаме възможност да си сътрудничим. Виждам, че и много от членовете на комисията решиха да останат и да присъстват на а, следващата точка от дневния ред на работата на комисията. Всички ние имаме много общи а, задачи, а, задачи, които целят максимално ефективно използване на ресурсите, които стопанската дейност на Европа ни предоставя. И всички ние трябва да положим а, максимални усилия, за да вземем най-подходящите, най-правилните решения, за да гарантираме растежа от тук нататък. Искам да поздравя вашата комисия за многото качествени решения, които взе по време на полското председателство и да ви кажа, че очаквам с нетърпение а, да работим заедно и по време на датското такова. В момента Европа е в криза и тя е изправена пред, може би, най-големите, най-тежките предизвикателства в своята история – решенията, свързани с економическото сътрудничество в Европа, са в центъра на вниманието. Всички ние правим всичко, каквото можем, за да обединим гражданите на Европа, ако това е възможно, и да оценим всички ние възможностите на сътрудничеството. И затова нашите приоритети са една отговорна, динамична и зелена Европа. Растежа и финансовата Консолидация са двата стълба, върху които Европа би трябвало да почива по време на криза. Важно е да работим заедно и да създадем именно такъв економически растеж. Искам да благодаря на комисията за предложенията за закона за вътрешния пазар, където се съдържат 12 основни инициативи да се надяваме, че те ще създадат повече економически растеж в Европа. Тези основни инициативи вече се превръщат в правни инструменти и се надявам а, това да стане в най-близко бъдеще. А, нашата основна цел по време на датското председателство е да постигнем колкото се може повече конкретни резултати за, по тези 12 основни инициативи включени в пакета. Това е най-голямата реформа, която а, общият пазар предприема от неговото създаване през 1992 година. И много от предложенията, които се съдържат в закона за вътрешния пазар, ще подобрят и ще модернизират този вътрешен пазар и Целта ни в крайна сметка е да имаме едно по-съвременно, по-модерно законодателство и да работим в интерес на потребителите на Европа. Има пет основни а, проблема, а, свързани с вътрешния пазар, по които датското председателство ще а, се опита да а, води преговори и се надяваме да приключим поне работата по някои от тях. Това са тези пет основни приоритета, които са от основно значение за нас. Реформа за патентите, директивата за годишните финансови отчети, малките и средни предприятия, обществените поръчки и Европейската система за стандартизация. Зная, че вашата комисия играе ключова роля при приемането на большинството от тези законодателни текстове и за това се надявам, че ще работим заедно много добре. По отношение на патентите, те са изключително важни за иновациите в Европа. Малките и средни предприятия трябва да могат да упражняват правата си по отношение на патентите и този процес трябва да се извършва на едно място. Приемането на европейска реформа по тази тема ще осигури конкурентоспособността на европейските фирми. Това ще бъде един силен сигнал за това, че ние приемаме економическия растеж на Европа сериозно. А определено по време на криза такива сигнали са необходими. Така, и така благодаря на господин Лине на докладчика господин Рапке, на господин Балтазар, като докладчици в Сянка. Благодаря за това, че подкрепихте по време на полското председателство идеята за единния патент. Благодарение на подкрепата на тази инициатива, Европейския парламент най-после стигна до споразумение по този въпрос след години на обсъждане. Целта на нашето председателство е да се приключат преговорите и да се стигне до една обхватна, широко обхватна патентна реформа. В съвета, а и за мене, от приоритетно значение е да има обща система, обща юридическа система в Европа от, а, по този въпрос. По време на датското председателство а, ние а, отдаваме голямо значение на това споразумение и разбира се, а, ще влезем във връзка и с полското председателство, което достигна до определени компромиси, а и с отделните държави членки, за да видим как могат да се решат въпросите. Нека да ви уверя обаче, че ще направя всичко, което е по силите ми, за да се намери решение и компромис по този въпрос сред държавите членки. Директивата за годишните финансови отчети е другия ни приоритет. Ако модернизираме годишната отчетност ще намалим административния товар за фирмите, от друга страна инвеститорите ще имат по-голяма увереност, тъй като ще има повече прозрачност, повече сравнимост на отчетните документи. Да се надяваме, че ще постигнем споразумение в Европейския парламент по време на датското председателство. Естествено, много зависи от вашата комисия и от вашите приоритети по тази проблематика. Предизвикателствата за съвета са да се хармонизират условията, за да стане ясно кои фирми, кои дружества, на какви условия трябва да се подчиняват. И тук става въпрос за ценности. Когато предоценности, ценности, разбира се, дискусиите се водат в а, съвета, но е важно да се постигне компромис. Отчетността по държави е също нещо много важно. Искам да благодаря на комисията за това, че започна този много съществен дебат. Това е много съществен инструмент в борбата срещу световното неравенство. И така дружествата ще имат повече чувство за отговорност. Има много възможности да се използва такъв а, инструмент и да се надяваме, че той няма да доведе до увеличаване на административната тежест, а ще доведе до по-голяма прозрачност а, в процеса. Говорих с колегите от съвета по конкурентноспособност на 20... Ще говорим с колегите, на, които се занимават с конкурентноспособността, която ще се проведе на 20 февруари. Ще направим всичко възможно, за да постигнем консенсус в съвета и в Европейския парламент. Затова е важно да обединим усилията си и се надявам, че вие също ще подкрепите идеята за отчетност по държави. От очаквам с радост да говорим заедно с госпожа Макарти, докладчика и докладчиците в Сянка. Надявам се, че ще положим усилия за постигане на прозрачност и ще постигнем най-добрия възможен компромис при така създадените обстоятелства. Въпросите, свързани с вътрешния пазар, са важни, но има и редица други предложения. Както разбирам, има неформален има, има неформални разговори, които се провели вчера а, по темата фирмена регистрация. Както разбираме, постигнато споразумение а, за приемане в пленарна зала, а и в съвета а, приемане на текстове за предоставяне на информация за фирми, а, извън националните градници. Затова искам да благодаря на господин Лихнер за докладчика за усилията. Искам да благодаря и на господин Масип Идалго, на докладчиците в Сянка, а и на всички членове на комисията и полското председателство за това, че службата по хармонизация се взема с надзорната дейност от тук нататъка. Трябва да бъдем конструктивни и в подхода си към директивата за брандирането и регламентите, свързани с това. Датското председателство ще започне веднага разговори по този въпрос. В съвета вече започнаха и разговори, за, свързани с доверието в, процес, в професията на счетоводителя. Господин канал ще ни предостави доклад по този въпрос и от тук нататък предстоят допълнителни разговори. Трябва да имаме доверие в работата на счетоводителите и именно това е целта на всичко, което правим. Трябва да, да се проведе задълбочена дискусия по този въпрос. И накрая днес искам да засегна като последна точка а, дигитализацията на вътрешния пазар. Това е предпоставка за економически растеж в рамките на Европейския съюз. Именно затова темата е а, приоритетна за датското председателство не само, че има потребност от по-добро економическо развитие, но е необходимо да постигаме растеж винаги и навсякъде, където можем да го направим, за да излезем от кризата. Ние трябва да създаваме економически растеж, следователно да създаваме и повече работни места и това определено ще стане чрез цифровизацията на вътрешния пазар при срещи с министрите на конкуренцията, на конкурентно, които се занимават с конкурентноспособността в Копехаген ще имаме възможност да развием въпросите за а, цифровизацията на вътрешния пазар в услуга на гражданите и потребителите на Европа. Позволете накрая да благодаря на цялата комисия за прекрасното сътрудничество и да ви кажа, че очаквам, че ще постигнем необходимите компромиси, така, щото да постигнем економически растеж в Европа. Това определено е нашият основен приоритет. А сега съм на ваше разположение и ще се опитам да отговоря на въпросите ви не само днес, но и през следващите 6 месеца. Благодаря много, господин министър. А сега имате възможност да зададете въпросите си. Благодаря много, господин председател. Благодаря ви, господин министър. Е, наистина, аз високо ценя а, това, а, че вие приемате за толкова важен приоритет а, този въпрос във вашия мандат. От предишни председателства сме е, чували подобни уверения, но бих искал да знам докъде е стигнал въпроса с патентите, дали не се забравя една част и може би ще трябва да положите усилия в тази насока, за да бъде решен въпросът. Става дума за езиковата маргинализиране на испаноговорящите. Нямам предвид само Испания, но и 500 милиона испаноговорящи в целия свят, които са далеч зад два езика, които вярно имат голяма тежест в Европа, френски и немски език, но това наистина е скандално отношение и аз ви говоря като експерт, трябва наистина да се направи нещо и да се преодолее това закъснение, забавене по отношение на испански. И това може да стане само ако положите допълнителни усилия. Защото ако има равнопоставеност на езиците, те трябва да бъдат третирани е, еднакво и да се избягва задължителното преминаване само на английски язик. Е, благодаря. Аз също се включих в списъка на, ораторите по повод на е, патентите. да, потвърждавам, че преговорите успешно преминаха. На първо четене се постигна споразумение. Е, но е, знаем, че остава висящ един въпрос, е, именно седалището на централния орган. Не нашия парламент трябва да реши това, това трябва да се реши между държавите членки. Първоначално бяхме предвидели в пленарна зала това да се гласува още през февруари, но няма смисъл да се гласува целият петек, докато в съвета не е постигнато споразумение. Така че на председателски е, съвет поисках да бъде оттеглен този въпрос от дневния ред, ако до февруари не се постигне споразумение. Ако трябва, ще изчакаме а, резултатите от датското председателство и отново ще включим този въпрос в дневния ред в пленарна зала и да можем да гласуваме по този пакет. Датското председателство има намерение да се постигне напредък и по директивата като докладчик госпожа Маккарти смята и тя, че това е възможно. Dass wir im Rahmen des eine не съм против напредък в тази сфера. Бяха направени много предложения, но не трябва да пропускаме съществения въпрос, а именно разходите, свързани с прозрачността на предприятията, защото тези разходи могат да бъдат много големи. Зависи как, какво определение ще се даде на средните и малки предприятия. Има още един щекотлив въпрос в съвета. Е, става дума за европейско е, дружество и в е, този дебат парламента има активно участие. Бихме искали по датското председателство да се постигне напредък, да се включи този въпрос в дневния ред. Това е много важно за европейските средни и малки предприятия, които искат да развиват международна дейност. Това бяха моите няколко бележки по тази тема, по която ще бъда докладчик. Сега се обръщам към колегите. Има ли въпроси към нашите оратори? Ако няма, сега ще ви дам думата, господин министр, за да дадете отговор на зададените въпроси. Благодаря. Директивана. Те, те хаде det По отношение на директивата, 8 заседания на работни групи по тази тема са предвидени от датското председателство. Виждате какво значение отдаваме на тази тема. И наистина желанието ни е да се постигне споразумение по време на нашето председателство. Темата е включена в дневния ред и на следващия съвет. Още един въпрос беше зададен относно а, патентите и ще повторя казаното преди малко. Смятаме за изключително важно постигането на споразумение по този въпрос. От десетилетия стои този въпрос на дневен ред и е изключително важно да се постигне споразумение. Компромисно решение между държавите членки. От толкова дълго време се говори за това, че е крайно време тази тема да бъде приключена – и е, патентната система наистина трябва добре да се осъзнае. Това допринася за растежа в Европейския съюз. Това е в полза и на малките, и на средните предприятия. Работи за европейската конкурентоспособност и създаване на работни места. Така че е много важно да се стигне до компромис. Искам да благодаря на парламента за неговия подход в преговорите по патентната тематика. И по-специално моите благодарности са за председателя, който прояви а, голяма гъвкавост при гласуването и се надявам след няколко дни да можем да ви кажем да, постигнато е споразумение. Все още сме а, далеч от а, това, но мога да ви кажа, че проведох няколко двустранни срещи и наистина се надявам, че ще се стигне до решение. С проявената гъвкавост смятам, че ще отчетете тези добри резултати в следващите заседания. Наистина, това е един от нашите приоритети и смятам, че и за парламента, и за комисията, и за съвета – Това ще даде възможност да дадем ясен знак за излизане от кризата. Независимо от финансовата криза, ние можем да съсредоточим вниманието си върху растежа и да създадем инструменти за такъв растеж и сме в състояние да управляваме тази ситуация. И последен мой коментар по отношение на предложенията за частните фирми. Е, този е, това предложение съществува още от унгарското председателство. Не се стигна до споразумение тогава, въпреки е, че държавите членки не приемат сегашния текст. Дания се ангажира да включи въпроса в дневния ред. Благодаря ви отново. Благодаря на комисията за нейното сътрудничество и се надявам заедно да постигнем споразумение по тези въпроси. Надяваме се, че ще постигнем конкретни резултати по отношение на вътрешния пазар – защото това е в полза и на гражданите, на предприятията, и на европейската економика. Благодаря ви. И така, остава да ви пожелая много успех във вашата работа, господин министр, и ви уверявам, че ние ще си сътрудничим с вас активно, така че да постигнем максимално резултати.